Скъпи колеги, добре дошли на заседанието на Комисията по околна среда. Е, понеделник след обяд хората все още пристигат, но да, днес сме много повече, отколкото миналата седмица по същото време което говори сама за себе си, говори също така и за важността на темата, по която ще говорим. Първо ще представя дневния ред. Разполагате с проекта за дневен ред. С координаторите няма да се срещаме в 6.30 тази вечер, а утре сутринта в 8.30. Датската телевизия е нашето заседание, което ще заснеме една част от него. Е, една група от посетители от е, Австрия е, са сред нас. Колегата Лихтенбергер е това от 20 студенти. Добре дошли в комисията. Няма съобщение на председател от миналата седмица до този момент, така че ще се спестим времето и направо преминаваме към точка четвърта по-точно към точка трета от дневния ред, размяна на мнение с нашата комисарка за опазване на климата Кони Хедегор. Добре дошла, госпожо Хедегор. Казах вече, че днес имаме повече участници от миналата седмица, не на последно място, защото опазването на климата е една от нашите топ теми, която интересува всички. Миналата седмица се проведе поредното голямо заседание на... в е, Китай, за да се е, подготви срещата в Канкун. Е, и вече се очертават някои резултати. Утре сутринта ще представим нашата позиция относно Канкур. Той ще представим нашето мнение, което през ноември ще бъде разгледано на пленарно заседание. Ще се занимаем също така и с вашето съобщение относно 20 плюс 20% намаление на емисиите въглероден диоксид. Ще трябва да се дефинира какво означава плюс 20 или 20 плюс. Вчера четох вестници и в един германски вестник намерих една чудесна снимка на госпожа Хедегор. Под снимката е записано, е записано до 2020 година комисарката Хедегор ще е, намали емисиите въглероден диоксид с още 20% в сравнение с досега планираното, така че предстоят интересни неща и ще ви дам думата да представите нещата. Благодаря, господин председател. Много се радвам на срещата. Продължавам на английски. Разбира се, срещата тук означава, че с голям интерес очакваме и а, какво вие ще ни кажете в парламента. Наистина процесът в момента е в ход, водят се международни разговори. Разбира се, очаквам и вашите въпроси. В никакъв случай нямам намерение да говоря за час и половина, естествено. Както знаете, е, в речта за състоянието на Съюза е, председателя се спря на економическата криза и наистина това е една от водещите теми днес за Съюза. Но изключително важно е да се направят и точните инвестиции за устойчивото развитие в бъдещето на Съюза защото не става въпрос само за тази година или следващата година, а за дълъг период от време. И затова комисията наистина настоява за значимото място на програмата, свързана с климата и 2020 година. Економическия ръст, разбира се, бе до сега основан на неустойчиво потребление, особено що се отнася изразходването на носителите на гориво, които са предимно въглище и нефт. За да можем да изградим устойчива Европа, ние трябва да следваме интегрирания подход. За това искам да насоча вниманието ви към писмото към президент, председателя Бузек. Барозо подчерта необходимостта по-систематично да разработим нашата стратегия за по-низко употребление на въглерод 2020 година до 2050 година. Това са всъщност нашите дискусии в тази тема относно това как могат да, да се предвижат всички тези инициативи и как могат да бъдат разгледани не на парче, а комплексно. Това е стратегически а, важната ни цел. Освен това, необходимо е да работим върху нашия пакет за енергетика, новите ни инициатива и за нас е, промяната в климата и пакета промяна за климата е изключително важна за нас. Всичко това ни води до важни мерки, например регламентите за търговете, при, разбира се, контрола на парламента и предложението все още трябва да бъде прието от комисията. Със сигурност всичко това е много деликатно и сложно упражнение. Обедена съм, че вие много добре съзнавате това. Три стратегически инициативи за 2011 година. Първо, Разбира се, пътната карта до 2015 за по-малко потребление на въглерод. След това а, участието на темата промяна в климата във всички наши дейности и планове и развитието на тези въпроси на международната сцена. Независимо какво се случи в Канкун, това ще бъдат нашите приоритети. Това е записано в писмото на председателя Баросо. Борбата срещу климатичните промени са водещи за нас. Ще продължаваме наистина да водим инициативата по отношение а, изграждането на план за действие за борба с кримата и споразумение за търговията с емисиите. По отношение 2015 година пътната карта. Пълното изпълнение за пакета за климата и енергията ще бъдат изключително важни за нас, защото по този начин ще можем наистина да продължим нататъка по отношение нашия стремеж за намаление повече от 20% и економика, която се основава на ни по-низко потребление на въглерод. Нашите цели наистина ще бъдат е, насоки за развитие 2020, защото 2030 със сигурност трябва да продължи същата тенденция. В противен случай е, наистина ще трябва да платим прекалено скъпа цена, ако не изпълним записаното за 2020 година. Разбира се, 2011 година имаме разписани нашите цели, които трябва да постигнем, за да можем да продължим нататък. Мисля, че съобщението от май ни дава възможност за основа за водене на а, и дебат, който се основава на богата информация. Това се е подхода, който се използва в съвета и следващата седмица по същия начин ще подходим в съвета. Имаме доклад, който се разработва и ние очакваме да видим как комисията най-добре ще може да допринесе 2011 година за подготовката на Европейския съюз за по-нататъчно развитие. Наистина промените в климата са всеобхватни и а, засягат всяка област. ОСП, транспорт, енергетика, економика, рибно струпанство, инфраструктура, всички тези сектори, добавете и всички, които ви хрумнат, са засегнати. Следователно, важно е секторите да, и браншовете да могат да отстояват на промените на климата, а също времено да спомагат за укрепване устойчивостта и издръжливостта на Европа. Следователно, политиката трябва да бъде наистина изключително система, имайки предвид поетът е ангажименти 2009 година, за да може да се изпълни стратегията от 2013. Разбира се, тя отговаря на стратегията 2020, където се очита значимостта на економиката, която е устойчива на промяната в климата, а също така и мерките, които са насочени към адаптация и борба с промените в климата. И сега по отношение на бюджета. Ние трябва да използваме, разбира се, усъвременяването на бюджета, за да можем да изпълним ключовите цели за стратегията, в стратегията 2020 на Европа. Следващата многогодишна финансова рамка следователно ще бъде от изключително голямо значение в този смисъл. Що се отнася до разработването на приоритетите, изключително важно е да има здравна правна нормативна уредба. И бюджетната комисия отхвърли предварителното действие, предложено от комисия, което всъщност бе създадено за, се, за да се попълни е, съществуващата липса и се надяваме, че това ще бъде преодоляно и ще се постигне споразумение по отношение на бюджета 2011. Освен това, необходимо е да се постигне с енергия по отношение на нашия бюджет и разбира се политиката в областта на борбата с климатичните промени. Надявам се, че трябва да ще се умеем да използваме средствата много по-целенасочено от нашия бюджет, за да можем да постигнем целите, които сме записали в областта е, борба с климата. Това е от изключително важно значение за нас през следващите години. Няма много да говоря за международните преговори. Позволете само да спомена нещо. Както господин председателя вече е, каза, през последните 6 дни на преговорите, преди Канкун в момента са изключително важни. Миналата седмица в Нью Йорк имаше един форум. По-рано 50 страни участваха в среща на министерско ниво. Някои от тях бивши министри, други министри на околната среда. И мисля, че посланието от тези министри е ясно. Сега Ченчин преговарящите трябва да се опитват наистина да извадят най-значимото от един много дълъг текст, над 50 страници. И във всяка една област и всяка една категория трябва да се намери мястото, където се е необходимо да се направи още повече по отношение уточняване на политиката. Така че между Чинчин и Канкун, министрите, правителствата трябва да могат да намерят отговори на тези политически предизвикателства, за да могат да се изчистят е, до минимум нерешените политически въпроси, когато отидем на срещата в Канкун е, защото е необходимо да видим какво можем да направим по отношение на програмата от Копенхаген последните дни преди срещата в Канкун. Да, можем да се върнем отново на тази тема. Една много важна област, където е необходимо още много да се направи, а именно как Европа може да говори на един глас. Наистина това е от изключително голямо значение. Ще се връщаме на тази тема. Все още е нужно да се изчисти този въпрос, защото този, това послание трябва да бъде изказано от името на Европа на един глас в Канкун другите инициативи съвсем накратко. По това мога да кажа, че една област използването на земя, горско стопанство в пакета по енергетиката става въпрос за схемите за търговия с емисиите, е, това е нещо, което не е покрито в схемата до сега съществуваща за търговията с емисиите и всичко това е следва да бъде доразработено по отношение отговаряне предизвикателствата пред Европа. И трябва да ви кажа, че по-настоящем няма хармонизиран подход в Европейския съюз, а е необходимо да и се разработят ясни предложения как всичко това да се уточни. Във всеки случай, а, редица области трябва да бъдат разработени, за да може да се постигне е, цялост в работата по отношение на околната среда, мониторинга и контрола, за да могат, разбира се, да се е, използват по сравним и съвместим начин е, резултатите. 2011 година трябва да се подготви доклад за модалностите за включването на емисиите по отношение ангажиментите на Европейския съюз за намаляването им. Що се отнася до механизма за наблюдение на парниковите газове и съответно механизма за него. Има нови решения, които трябва да се отчетат в рамките на стратегията 2020 година. Изискванията за докладване трябва да бъдат включени и е, съответно да се осъществи хармонизиране с съществуващото законодателство в области околна среда, замърсяване и необходимо да се отразят е, всичките записани изисквания в нашата нормативна уредба. По този начин ще може всъщност е, да се одобри този пакет и да се възприема и от държавите членки и въведе в националното законодателство по съответен начин, след което, разбира се, това ще доведе и до е, намаляване административната тежест за държавите членки. Е, доклад и евентуално ревизия на а, документите за а, парниковите газове. Комисията ще докладва да, по отношение на извършената оценка в тази област цел подобряване законодателството и ще направим а, нашето предложение. Това са най-общо нещата, но както си представяте, ние се опитваме да окажем въздействие на а, всички нормативни актове за 2011 година във всички области транспорт, селско стопанство, инфраструктура. А, няма да ги изборявам. Това наистина е изключително важно и е необходимо да работим съвместно по всички тези въпроси, особено предвид финансовата перспектива. Dank, Frau Благодаря, госпожа комисар, за това, че ни представихте тези така широко обхватни идеи. Действително интегрирането на политиката за борба с измененията в климата в други политики е ключът към постигане на успех – така, например, през тази година предстоят действия по интегрирането на политиката за борба с измененията в климата в селско-стопанската политика. Тя ще бъде интегрирана също така и в управлението на структурните фондове. Упоменахте и средносрочното финансово управление, което също трябва да вземе предвид климатичните изменения. И така, в резултат от тези действия за интегриране, борбата с измененията в климата ще обхване всички области на политика на Европейската комисия. 20 души заявиха своето желание да вземат отношение. Доста сте, за това ще огранича времето ви за изказване. Първи има думата господин Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за изложението ви. Съгласен съм с председателя във връзка с това, че хармонизирането и интеграцията са ключът към успешната борба с измененията в климата. Госпожо комисар, вие проявихте доста реалистични очаквания във връзка с, срещата на върха в Канкун. Доста по-реалистични в сравнение с очакванията, които имахме спрямо Копенхаген. Тогава още от самото начало заявихме, че ще се задоволим единствено с правно обвързващо споразумение. Какви са обаче според вас, госпожо комисар, конкретните параметри, по които ще можем да преценим дали срещата на върха в Канкун е била успешна или не? С други думи, какви са вашите очаквания? Какво да си поставим като цел? А що се отнася до интегрирането и хармонизирането на политиките, мисля, че имаме реален шанс по отношение на структурните фондове, особено що се отнася до топлоизолацията и санирането. Бихте ли проявили готовност съвместно с колегата Хан да предприемете инициатива за осигуряване на необходимите субсидии? Знаем, че в някои региони на Европа сградите не са на необходимото ниво по отношение на енергийната ефективност. Още един въпрос във връзка с енергийната ефективност. Знаем, че колегиумът на комисарите пое ангажимент за изготвяне на продуктови линии съответстващи на изискванията за енергийна ефективност. Към момента такива дейности се предприемат единствено по отношение на осветлението на енергоспестяващите кружки. За жалост обаче в тази област не бе проведена задоволителна комуникация. Моят въпрос е кога енергийната ефективност ще обхване и други сектори на производството. Благодаря, Дан Йоргенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Хедегорд. Заявихте, че Европейският съюз трябва да запази водещата си позиция в областта на борбата с измененията в климата. Но съдейки по развитието на нещата от а, срещата на върха в Копенхаген, смятам, че не са постигнати някакви съществени промени. Споменахте, че трябва да бъдат предприяти редица действия по отношение на намаляване на емисиите и на смягчаване на ефектите от измененията в климата. В тези две области имаме възможност да заемем водеща позиция. Но все още има много поддръжници и на целта за намаляване на емисиите с 20%. Кога ще са на лице обаче подходящи условия за намаляване с повече от 20%? И последният ми въпрос, който е свързан с това, е как да запазим доверието на най- бедните страни в Европа, ако дори самите ние, индустриализираните, по-богатите държави, не можем да се придържаме към поставените цели. Как ще намалим а, емисиите с между 25 и 40%, след като заявяваме, че не можем да постигнем повече от 20%? Благодаря, господин Дейвис. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Наистина нямахте късмет, тъй като поехте, встъпихте в длъжност в момент, в който проблемът с изменението в климата наистина беше деликатен. Трудно е действително да се постигне споразумение и сега в навечерието на срещата в Канкун. Според мен се възлагат очаквания на Съединените щати във връзка с поемането на водеща позиция. Ако Америка не застане начало на този процес, то няма да постигнем и споразумение на световно равнище. Към момента обаче Америка в никой случай не дава знак да предприеме действия в тази посока – Нещо повече, президентът Обама има затруднения по отношение на Конгрес. С право упоменахте, че стратегиите за борба с изменения в климата трябва да бъдат обвързани с други политики. И е, пример за това е дискусията, която проведохме миналата седмица във връзка с лекотоварните автомобили. Ако тази мярка бе представена като мярка, която е насочена към спестяване на ресурси, а не толкова към енергийна ефективност, то може би предложението щеше да спечели по-голяма подкрепа. С други думи, трябва по правилния начин да представяме политиките, които очертаваме, така че и да печелим по-голяма подкрепа. Във връзка с скептицизма по отношение на измененията в климата, както знаете, беше извършен преглед на работата на междуправителствения панел за измененията в климата. Бяха направени предложения от Пашари. Той не желая да се оттегли, въпреки че повечето правителства изискват неговата оставка. Коя позиция възприемате вие тази на правителствата или тази на господин Пашари? Благодаря, господин председател. Благодаря за ясната позиция относно това какво очаквате да се случи 2011 година. Мисля, че трите неща, които вие споменахте, наистина са много важни теми. Обаче, искам да подчертая следното. След е, Копенхаген и година на застой в известен смисъл, поне в международен план, крайно време е Европа да покаже, че е на водеща позиция. Така че съгласна съм и с колегата Йоргенсен. Наистина, е, в момента на карта е заложено доверието в е, Европейския съюз. Така че, ако кажем, че наши, нашите цели зависят от международните преговори за намаляване на емисията и искаме да въведем климата във всичките наши политики, Просто не става ясно какво Европа иска да направи в близко бъдеще. Така че ние очакваме ясно предложение, законодателно предложение от е, вашата комисия, което да бъде амбициозно, например, е, въпроси свързани с е, морското дело а, или с търговията на емисии, ние очакваме и е, ясно да се каже какво намоляване ще се направи, какво ще направи Европа и очакваме комисията наистина да има амбициозни цели. След това що се отнася под минус 20%. Една от ключовите проблеми за следващите ни години е намаление – е, наистина е, става ясно, съвета очаква и анализа от държавите членки. С други думи, преди да стигнем отвъд минус 20%, нека да видим как стоят нещата отделно за всяка една държава членка. Е, това е тяхната позиция. Искат непрекъснато техните заключения и очакват на съвета през пролета да се води една нова дискусия. Така че, до каква степен говорите, работите именно по този анализ от страна на държавите членки, когато те ще бъдат готови със своите документи и ако стиг, се стигне до предложение отвъд е, намаляването с 20%, каква ще бъде законодателната уредба? Вие казвате, че мислите за съобщение, ще се заделят различни прагове. Работите ли в тази посока? Мислите ли за намаление над 20%? Имам още 30 секунди. Така че, когато се говори за доверието в Европейския съюз, края на тази година ще се вземе решение от, по отношение на биогоривата. И това е от един от ключовите въпроси. Ако не стигнем с споразумение именно с е, въвеждането на този фактор, наистина няма да отговорим на изискването. Ето, три минути успя да се събера а, моето изказване. Да, и чудесно а, използвахте трите си минути. Две минути има следващия оратор. Комисарен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Искам да ви окоръжа да преследвате един аспект, който вече споменахте, а именно една цел за програмата 2030 когато знаем къде искаме да стигнем, може би някои спорове за това какво правим в момента ще станат незначителни. Искам да кажа по-конкретно, да се изкажа по-конкретно по този въпрос а, и да задам една цел за програмата 2050. А, утре ще гласуваме а, резолюцията за това. Проектът е страхотен, но с един него в момент не съм съгласен, а именно с точка 9 който гласи, че до 2020 година ще имаме данни, които ще казват, че трябва да намалим емисиите с 40%. IPCC казва между 25 и 40%, но до 2050 година може би трябва да са 80 процента. Научната общност твърди, че процентите трябва да са между 85 и 90. Ще ви помоля да прецизирате малко този диапазон от ваша гледна точка, защото диапазон диапазон е доста широк. Ако кажа 25 е малко, 40 е много, 85 е малко, 90 е много, изобщо как трябва да се ориентираме в тези проценти. Освен това, има а, редица новости по отношение на въздушния а, транспорт. На пленарно заседание също говорихме по този въпрос. Има ли раздвижване в а, международния план а, по отношение на въздушния транспорт или е продължава блокадата, така да се каже, от трети страни, които не желаят да спазват никакви международни разпоредби? Лиза Марита Улфскок. Благодаря на Петър Лиза. Марита Улфскок. Е, так så mycket, fru Hedegård, е, för en е, heltäckande inledning. Благодаря много за е, пространното въведение. Но проблема се състои в това, че че в момента съществува опасност, че ще отидем в Канкун с три поражения. Първо, по отношение на бюджета. В рамките на бюджета все още не е уточнено онова, за което се говори в Копенхаген, а именно помощите за климата и второ, опита да се направи онова, което е възможно в рамките на Европейския съюз, за да може да изпълним целите след Копенхаген. А именно да постигнем намаление на емисиите в лекотоварните автомобили – Това означава, че ние не можем да изпълним целите, които сме си поставили ние, социал-демократите и вие, госпожо Хедегор. Защото ние не желаем да приемем все още тези цели. И третото поражение, което имах предвид е, свързано с проблемите във връзка с емисиите въглероден диоксид, с онези 30%, за които се говори. Има големи страни членки, които желаят да работят в тази посока, но знаем, че повечето страни членки не желаят да вървят в тази посока, включително и моята собствена държава Швеция. По време на конференцията в Копенхаген шведите отказаха да се движат в границата до 30%. Аз мятам, че ще бъде зле, ако ние с толкова празен куфър, така да се каже, отидем в Канкун и ви приканвам още веднъж да си помислите за това какво може да направи комисията, как може да привлече съвета на своя страна и ние като парламент и като политически групи можем да направим, за да ви подкрепим по-добре. Корен Лапаж. Мадам ле комисар, euh, tout d'abord merci pour Госпожо комисар, първо, позволете да ви благодаря за казаното от вас. Надявам се, че комисията ще може да предложи намаление 30% за 2011 година, но сега няма да говорим за това. Искам днес да ви задам два въпроса. Първо, бих искал да кажете какво е становището ви. Е, la capacité de produire du pétrole за пясъците, които съдържат е, петрол. Е, ясно е, че с тенденцията за увеличаване на производството на петрол позволяваме наистина световното производство да нарасне изключително много. И в крайна сметка ще имаме много сериозен проблем, свързани с е, а, всичките тези битуминозни пясъци. Интересно е да знаем и докъде сме стигнали по отношение оценката на тези пясъци, защото ако в крайна сметка нямаме ясна стойност на емисиите, тогава някакси ще се раздели а, отчета за развитието на економиката и разбира се целите в областта на а, околната среда. Екогоривата на следващо място. Качеството на горивата дава възможност като тема комисията да има ясно законодателно предложение. Смятате ли вие, че в тази насока ще се спази 31 е, декември като крайен срок? Благодаря и на господин председателя за щедрото отношение към мен, че ми дава възможност да говоря още малко по отношение на непреките промяни по ползването на земята. Всичко това, е, свързано с промяната в е, земеползването, ще има ли ефект върху въглерода? Ако не, няма да имаме ясна картина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 Европа да има единна позиция. Знаем, че миналата година нещата не стояха по този начин. Нямахме единна позиция по редица причини. Искам да спомена само една от тях. Тук става дума за квотите за въглероден диоксид и възможността за продажба на квоти след 2012 година. Отделните държави а, имат различна история, имат различно минало и след Киото отделните държави също разполагаха с различни възможности. В Киото Полша се ангажира да върне 6% от своите квоти. Румъния взе 8% и постигна 27%. А, Унгария също така, че беше постигнато всъщност много повече, отколкото това, с което се бяха ангажирали страните. В други държави се случи точно обратното. Те си бяха постигнали много, поставили много амбициозни цели, а бяха постигнали по-малко. В момента можем да кажем, че споменатите държави, включително при балтийските държави Чехия и Словакия, постигнаха повече, отколкото целите, които се бяха поставили. Без тези държави Европейския съюз нямаше да може да изпълни собствените си цели. И поради тази причина можем да кажем, че не можем да продължим да водим тази борба или не можем да бъдем на предни позиции в борбата срещу изменението в климата. Държавите, които споменах, преизпълниха своите цели и сега трябва, трябва те да бъдат наказани за това, защото Европейския съюз не желая да ни позволи след 2012 година да можем да продаваме нашите квоти. А в преговорите е важно Европейския съюз да има обща позиция и едната от причините, които споменах, е да нямаме такава обща позиция. Какво направихте е, през изминалите месеци за решаване, решаване на тази проблем? Господин Арсенис и след това комисарката ще има възможност да отговори. Благодаря. Благодаря. Искам да се върна към казаното вече за емисиите и директивата. Много важен е този проблем в нашата комисия. Знаем, че вие оповестихте, че ще подобрите състоянието като на нещата, като всъщност е, изчакате най-напред резултатите от проучването и след това направите ангажимента си за 2011 година. Но наистина дайте някаква прогноза. И политически въпрос споменахте, че китайците се развиват, а ние може би губим своята конкурентно способност – китайците какво очакват е, в крайна сметка е, да постигнат по отношение тези международни преговори? Каква е тактиката? Благодаря ви. Okay. Yeah, be... Много въпроси. Ще се опитам да отговоря накратко, но тъй като наистина много сложни въпроси ме попитахте, позволете да започна с Зеба. Е, за Канкун, какви са ни жало... жалоните? Какво се опитваме, според мен? Първо, там, където имахме напредък по отношение съгласието от Копенхаген, да стъпим на тях и да продължим нататък в преговорите. След това ние, не само Европа, но всички развити държави, наистина трябва да продължим от там, където спряхме в Копенхаген – Иначе, наистина, нагласите ни за Канкун ще бъдат погрешни. Всеки трябва да направи максималното. След това трябва да се предприемат редица амбициозни решения. Имаше напредък по отношение на Копенхаген. Сега трябва да се постигне окончателното разрешение през ноември преди Канкун. Е, срещата е на високо ниво на Банки Мун. надяваме се, че ще стигнат с ясни решения, ангажименти, така че да можем да започнем да говорим за един дългосрочен план за финансова перспектива на този въпрос. Аз, разбира се, наистина ще отстоявам постигнатото в Копенхаген, но се надявам, че ще можем да уточним и, повече подробности, да постигнем споразумения по по-подробни детални неща. Необходимо е наистина след много срещи да отбележим напредък. Това са основните елементи. След това от изключително голямо значение да има балансирано предложение. Разбира се, необходимо е ясно да отстояваме нашите а, позиции на Европейския съюз, онова, което заложихме и в Копенхаген по отношение на финансите сега, но разбира се, по отношение на дългосрочната финансова перспектива е изключително важно да имаме балансирано предложение. А, не, не, наистина трябва да има баланс между това, което бе разписано в Киото протокола и това, към което се стремим наистина важно е, и втория период на ангажимент да се уточни. Някои от вас, разбира се, мислят за този въпрос. Необходимо е да имаме такъв втори период за Европа. Не мисля, че това според мен ще е голям проблем в Канкун. Защо? Партньорите разбират, повечето поне от тях, че ние е, предложихме наш, безусловно нашите а, е, предложения, но другите не го направиха. Нито Русия, нито Китай, нито други а, е, партньори. Ако нямаме ангажимент всички, няма да постигнем нищо по отношение на климата. Нищо няма да се намали. Да, ние можем да поемем втори период с ангажимент, защото имаме правно об обвързващо споразумение. Ние нямаме проблеми да разпишем това споразумение, но останалите също трябва нещо да дадат на масата на преговорите. И така ще можем да разрешим също така проблемите, области, които вие споменахте, области, в които протокола от Киото всъщност няма тази цялост, към която се стремим. Позволете още веднъж честно да кажа. Някои казват, Европа може да каже до 2080 година този период да продължи, например. Ако го направим, тогава какво ще се случи? Първото е, че целият натиск ще отпадне от стра... върху американците, за да могат да направят решителна стъпка. По същия начин ще направят и останалите. Така че много трябва да внимаваме. Да не кажем нещо, което да звучи много приятно, но крайна сметка няма да доведе до решение и, и ще отслаби натиска, който искаме да окажем върху партньорите. По отношение на бюджета, да, разбира се, е, необходимо е да се направи всичко необходимо, така че околна околната среда и климата да присъстват във всички политики. И другите предложения по отношение на енергийната ефективност наистина са важни. Много неща предстоят, много проблеми предстоят за разрешаване. Очаквам обаче и при приноса на парламента както вече казахте, както по отношение на предложението за енергийна ефективност, така и по други политики. Така че колкото по-конкретно са вашите предложения, толкова е по-добре. Аз лично мисля, че трябва да бъдем още по-амбициозни от тези 20% за периода 2020 година. Вероятно, това е най-доброто място, където можем да бъдем най-максимално амбициозни. Енергийната ефективност, ето това е областта, в която можем да реагираме по този начин. Очакваме и помощта на парламента. Позицията на Европа, казвате, не се е променяла от Копенхаген насам. Не. Може би защото не ние бяхме причината да стигнем до да не можем да стигнем до споразумение в Копенхаген. Вие казвате дали условията ще бъдат правилните. Аз мисля, че онова, което направихме през май е следното. За първи път въведахме интереса на Европа. Става въпрос не само за а, е, интереса на международните преговори, нека да бъдем честни а, е, и вече стана дума за това. Какво ще се случи, ако не се предвижат международните преговори? Ако какво ще стане, например, със следващия петгодишен план на Китай в този контекст? Подчертавам, изключително, изключително важно е да кажем, да, важно е да знаем какво правят останалите, какво мислят да правят, но и в наш интерес е наистина, както и вие казахте, да бъдем амбициозни и е, се надявам, че ние ще дадем възможност е, да дадем своя принос, е, както за наш собствен интерес, така и в интерес на останали партньори и държави, да може да се направят наистина ясни разчети, включително и бюджетни. И, между другото, все още нямаме яснота от множеството. Ще се дискутират въпросите на съвета на околната среда, президентите и държавните ръководители ще говорят по тези въпроси предстоящи и в крайна сметка защо да не стигнем и до 25% намаление? Защо не? Канкун а, няма да може да се говори много за тези цели, просто защото американците още не са готови с тяхното предложение, но се надявам след тази среща вече да бъдем в състояние да предоставим онова, което нашите колеги ще подготвят в работните доклади, ще чуем и становището на държавите членки, ще работим индивидуално с всяка една държава членка за да можем в крайна сметка да съберем всички становища. Колегите ще правят такива анализи, за да видим как стоят разходите от гледна точка на Европейско съюз, общностни ниво, как стоят нещата от гледна точка на държави членки. И наистина там, където има голям, голям потенциал, където има потенциал за развитие, може би в някои държави членки ще бъдат тогава разположени тези инициативи. Ще видим как може всичко това да се разположи на общностна перспектива по съвместим и цялостен начин. Крис Дейвис спомена водещата позиция на САЩ, да, би трябвало да бъде така, защото по-настоящем по, по много по-лесно се крият останалите партньори зад гърба на Съединените щати аз си, ще си свърша в двустранните, ние с друг и така нататък, когато се преговаря с, на двустранно ниво с САЩ, но по-настоящем няма какво може да се направи, фактите са такива. Съгласна съм, че това затруднява нещата, но разбирам, че пакета, който вече описах, може да бъде подготвен без законодателството в САЩ защото администрацията може да поеме отговорност. Много важно е, че парламента също изразява много ясна, амбициозна цел. Миналата седмица, когато дискутирахме темата с автомобилния сектор – те изказаха наистина радост от новаторството в сектор лични автомобили. И тогава ние, аз им казах, може би защото преди години имаше амбициозно законодателство именно в тази област. А сега очакваме новаторство във вашия сектор. Отговора на моята реплика беше да. Добре, тогава след като имаме такъв отговор, нека да си извлечем полуките от автомобилния сектор. Да не говорим само, че не е възможно, че е много скъпо. Нека да се направи а, е, това, което е необходимо. Е, естествено и ясен е интереса и на вашата комисия. Важно е да има и цел, която да е действително амбициозна по отношение на 2020 година. Що се отнася до Международния панел? Е, Европейската комисия, Европейския съюз няма формална роля в тази международна комисия, така че отделните членки и трябва в крайна сметка да стигне до решение какво искат е, тази комисия да постигне. Някои от отговорите, които накрая ще дам на господин Янсен по отношение на анализа, както и на други е, колеги француз, френския, британския, немския министр съвсем ясно изказа своята позиция и датския премьер също така миналата седмица а, се спря на, на въпроса именно за необходимостта от амбициозни цели на Европейския съюз. Питате, как ще се развиват нещата по отношение на 20%? Ние работим с различните мерки, транспорта, не схемите, схеми за търговия с емисиите извън съществуващата схема. Вие също така зададахте въпроса за 80%. Искам да кажа следното. Ако 80% залегнат в международните преговори, това вече ще бъде една червена лампичка в, е, в очите на бързо развиващите се економики. Защото ако заложим за 2050 година една такава супер максимална амбициозна цел, те ще видят, че в крайна сметка за тях шансовете са вероятно доста ограничени. Това е страха на Китай и Индия, а именно, че ще имат оставено много малък марш за развитие. Така че не това е много противоречива позиция в международните преговори. Така че нека да останем за тези 50%. Що се отнася за авиацията, краткият отговор е не. Видях някои нови проекти, които се подложиха на обсъждане днес, но все още амбицията е заложена на високо ниво. Е, работим в тази насока. Вие също много добре знаете колко е важно. Не знаем до края на седмицата, когато свърши е, заседанието, дали ще бъдем в е, ситуацията, на която сме били свидетели от 3 години или ще има напредък. Но преговорите са наистина много трудни. Всички съзнаваме, че е много трудно и партньори не са съгласни с нас, всички се опитваме да изиграем максимално добре картите си. Споменахте нещо по отношение и на бюджета. Ние работим по този въпрос, уверявам ви, и Белгийското председателство ще се опита да а, приключи този въпрос до края на тази година, на първо четене и имаме наистина амбициозно предложение. Какво може да направи комисията? за да потикне съвета да направи онова, което ние бихме искали той да направи. Ами добри аргументи се опитваме е, да подготвим, данни, изчисления и мисля, че всички трябва да работим съвместно с държавите членки, да се опитаме да ги убедим, защото в крайна сметка интересът наистина се дефинира относно това колко е ръста, каква е конкурентоспособността ни в бъдеще. Аз вярвам, че тези, които мислят, че рискът от изнасянето на производствата е един риск а, е едната страна а, и до каква степен а, той ще бъде по-страшен за нас, ако сме много амбициозни. Нека да не забравяме, че изнасянето на производство е свързано и с а, загуба на заетост. Трябва да постигнем баланс в тази насока. Зная каква е позицията на колегите а, по Следващия въпрос в залата. Мисля, че много ясно послание бе отправено и аз е, в писмен отговор на много от вас съм отговаряла при обмена на становище. Ние извършваме анализа по този начин, по който работихме и в миналото. Виждам, че този анализ трябва да бъде по-различен. Защо? Защото може да стигне до съд, например, и ако се случи това, ние трябва да сме в състояние да защитим методологията, именно, че тя е една и съща. Така че следващата година ще направим конкретен анализ. Изпратихме нашето мнение, а именно, че Тасент трябва да има стойност, дефолтна стойност. И до края на годината ще се надявам да имаме а, отговор. Що се отнася качеството на горивата, екогоривата, в края на октомври ще приключат консултациите по този въпрос. Времето е много малко, опитваме се да постигне максималното за този период. И накрая. Дискусията наистина е много голяма. Що се отнася до следващия ни период, горещ въздух, както знаете, на Русия разполага, например, с 8 милиарда тона, това е една дискусия, която е от изключително голямо значение за нас. Ние трябва да запазим целостта на околната среда и на темата на околната среда. Мисля, че наистина, ако а Европа не се опита да разреши е, този проблем на протоколът е, от Киото, наистина ще остана тези 8 милиарда тона, е, които ще бъдат, просто ще попаднат в атмосферата и ще доведат до сериозни щети за околната среда. Но трябва да се разреши проблема в международен аспект. Благодаря. Благодаря ви. Надявам се, че разполагате с малко повече време и ще можете да останете и след 16.30. В противен случай доста бързо ще приключим тази размяна на мнения. Всички останали оратори действително моля да се придържате към двете минути. Следващият оратор, госпожа Хаси. Госпожо комисар, спряхте се върху много широк диапазон от теми. Позволете ми да засегна още две. Едната е свързана с етикетирането във връзка с енергийната ефективност на МПС. Вие дадохте това като добър пример за отношение към промишлеността, основаващо се на принципа на моркова и тоягата. Защо да не въведем подобно етикетиране и за пътнически превозни средства? Споменахте също така и колко е важно запазването на целостта на околната среда в рамките на политиката в областта на климата, както на Европейския съюз, така и в световен мащаб. Какво е вашето мнение във връзка с целта, която трябва да преследва Европейския съюз на ниво международни преговори? Господин Гербранди, благодаря господин председател, благодаря госпожо комисар. Вашата отговорност наистина е огромна, особено като се вземе предвид и новото правителство в Холандия. То напълно се отказа от амбициозните цели по отношение на намаляване на емисиите, както и от амбициозните цели на ниво Европейски съюз. Така че ви призовавам вие да продължите работа в тази посока. Въпросът ми е свързан с субсидиите за изкопаемите горива, както преки, така и косвени субсидии. Задавал съм вече въпроси с искане за писмен отговор, но не съм много доволен от отговорите. Въпросът ми е дали имате конкретен план за действие по този въпрос. Благодаря. Виторио Проди. Euh, благодаря, госпожо комисар. Продължавам да имам съмнение. Ако не направим политическо предложение, което да вземе предвид декларацията от Бали, няма да има никакъв смисъл. И ще кажа още веднъж. Необходимо е да създадем система за търговия с емисии, която да е по-обща и по-проста. Трябва ни е, справедливост по отношение на климата, нещо на което парламента вече обърна внимание. Искам, освен това, да подчертая, че за мен е дискусията относно това дали трябва да са 20 или 30% през 2020 година е излишна, защото междувременно е напълно очевидно и доказано, че е възможно и подходящо до 2020 до 2050 година да а, имаме економика с нулеви въглеродни емисии. Въпросът е ние по време на криза какво можем да направим, за да стигнем до тази цел. Е, според мен е задължително необходимо масирано да се инвестира в това бъдеще, защото аз вярвам, че то е възможно. Аз е, членувам е, в работната група за адаптиране към климата, основан от нашата комисия – И мисля, че трябва да разгледаме въпроса с адаптацията, като вземем предвид цялостната система, а не само отделни изолирани нейни части. Малко съм обезпокоен защото всички казваме, че в Канкун трябва да говорим с един глас. Ако разгледате обаче измененията, които трябва да приемем утре, сме много далеч от тази цел. И въпросът е какви са конкретните идеи на съвета, какво се чува от съвета, защото е, има някои важни страни членки, които казват, че не искат да говорят с един глас, имат собствена позиция. Знам също така, че имате контакти с Съединените щати. това, това не е чудно. И какви са сигналите, които долавяте от там. Защото за някои области се казва не няма да участваме, в други области обаче, като например енергийната ефективност, те са отворени за предложения. Благодаря. Президент, мадам euh, madame la commissaire euh, J'attendais votre réponse aux premières interventions. Господин председател, госпожо комисар, а, чух вашите отговори на първата група от въпроси и си Помислих, че мога да променя своето изказване, защото а, а, оставам с впечатлението, че а, е, защото съм фрустриран. Виждам комисарка, която ка, говори а, е, много добре, но, но, но, но не е достатъчно конкретна, не конкретизира своите цели и амбиции. И непрекъснато цитирате страните членки около 20 на пъти във вашето изказване. Господин Флорен Флоренц, мисля, че обърна внимание върху същото. Той каза, че тук се става дума не, не толкова за тежестта на страните членки, а за тяхната готовност да участват. За мен това означава, че Европейския съюз не е в състояние да наложи своята позиция пред тази на страните членки. От страна на президента Барозо абсолютно нищо не чух а, е, по отношение на а, е, големите оси и големите цели. Непрекъснато чувам е, да се говори за економическа и финансова криза. Когато той се изказва, винаги се изказва в този дух. Аз обаче смятам, че преди Канкун и след Копенхаген трябва да намерим някаква обща позиция. Зелен фонд, данък върху финансовите транзакции. И в рамките на европейските институции чувам също така гласове, които противоречат на това. По отношение на възобновяемите енергии, не бива да чакаме Европа да стане партньор на Китай? Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Наистина удовлетворяващи бяха за мен вашите бележки във връзка с енергийната ефективност. Смятам обаче, че прекалено много говорим и прекалено малко вършим в това отношение. Видяхме какви бяха резултатите от политиката за въвеждане на задължителни цели за намаляване на емисиите. Виждаме, че Съединените щати и Китай, например, отказват да ни сътрудничат. Защо да не си поставим обаче по-амбициозни цели в областта на енергийната ефективност? Или като допълнение към, или като альтернатива за амбициозните цели във връзка с намаляване на емисиите. Според мен това би било по-благоприятно за нашите избиратели. По-амбициозна политика в областта на енергийната ефективност би довела и до напредък в областта на политиката за борба с измененията в климата към момента на ниво избирателни райони наистина не се върши толкова активна работа в това отношение. Ще направя и някои бележки по приспособяването към измененията в климата. Направихте коментари във връзка с бюджетното им финансиране. Не споменахте обаче какво ще се предприеме на регионално и национално ниво по отношение на приспособяването. Публикувана е бяла книга, която датира от преди 5 години. В течение на тези 5 години бяхме изправени пред редица проблеми, като например многото грешки в доклада на IPCC – не е ли необходимо според вас да се проведе допълнителна научно-изследователска дейност? И какво трябва да се предприеме в Европа, за да се установи политика за приспособяване? Благодаря, Петър. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Почти няма документ на комисията, на парламента или съвета, който да не се упоменават думи като стратегия, изразработване разработване на системи или очертаване на интегрирани решения. След избирането на членовете на новата Европейска комисия, много от тях посочиха, че трябва да се промени парадигмата. Въпросът ми е, Година след встъпването в длъжност на новите комисари, в редица области, като транспорт, опазване на общественото здраве, енергетика, като че ли все още не сме свидетели на такава промяна. Каква е новата парадигма във всички тези сектори? Ако приложим комплексен подход, ако погледнем на нещата като цяло, то мисля, че крайният успех на политиката ни до голяма степен зависи и от тази парадигма. Как да погледнем на нея според вас? Следващият оратор, госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за изложението ви. Искам да обърна внимание на следното. Европейският съюз трябва да застане на единна позиция. Станахме свидетел на това колко малки незначителни промени постигаше Европейският съюз, когато не заставаше на единна позиция, не говореше с един глас. Трябва да се вземат предвид обаче и националните интереси които са изправени в случая пред предизвикателство. Испанският и германският комисар застанаха на позиция, отстояваща интересите на техните държави. Имам предвид преди всичко въглишните мини. Според мен е особено важно да постигнем единство в отношение на спирането на финансовите субсидии за въглишната индустрия. Въпреки това обаче към момента Испания продължава да се ползва с такива субсидии, въпреки лошото качество на крайния продукт. И това е един негативен сигнал, който отправяме към света. Какво се случва в това отношение в Германия? Там развитието също е доста интересно. В Германия също съществуват планове за повторно въвеждане на държавни субсидии за въглишната индустрия. Бих искала Европейският съюз да се стане на единна позиция във връзка с очертаването на политика срещу измененията в климата, ориентирана към бъдещето. Трябва да отчетем също, че отделните държави членки, като например Германия, се опитват да окажат натиск в това отношение. Особено трагични примери са според мен Германия и Испания. Госпожа Макейван. Госпожо комисар, упоминахте директивата за за въглеродните емисии. В рамките на схемата за намаляване на емисиите в тази директива бе включен и въздушният транспорт. Какъв напредък е постигнат в това отношение до момента? Опоменахте и целите за намаляване на въглеродните емисии до 2030 година. Бихте ли ни дали малко повече подробности? госпожа Меркис. Госпожо комисар, говорихте за въздушния транспорт и за съхраняването на горива. А що се отнася до единната позиция на Европа, то вече не веднъж сме говорили за нея. Предлагам да се въведат изключителни компетенции за Европейския съюз на ниво преговори на тема измененията в климата. Предлагам извънреден мандат за Европейския съюз в тази област. Ефективното използване на ресурсите също е особено голямо значение за намаляване нивото на емисиите. Имам предвид преди всичко устойчивото управление на отпадъците – устойчивото управление на отпадъците може да допринесе за значително намаляване на нивото на емисиите. Смятам също, че тази тема трябва да бъде предмет на преговорите в Канкун, особено като се има предвид и предстоящата конференция на най-високо равнище през 2012 година. Аз им също две неща да кажа Приятели са цели, е, но все още не се е говорил за така наречен CDM. Е, знаем, че има доста проблеми в последно време в тази връзка. Може ли да кажете няколко думи по този въпрос? А, искам да знам какво мислите относно един втори период на поемане на задължения, например Киото 2. За Европейския съюз по принцип не би било трудно да поеме задължения за такъв втори период, тъй като ние имаме стратегия Европа 2020, в която е записано всичко, за което би трябвало да се ангажираме в световен мащаб. В това не е проблема. Въпросът е кое е първично кокошката или яйцето Тоест дали да изчакаме американците и китайците или Киото 2, но ако се стигне до Киото 2, Европа ще бъде в добра позиция, погледнато в световен мащаб, а другите ще бъдат в по-неизгодна позиция и ще бъдат подложени на натиска да направят повече, отколкото това, което правят в момента. Второ, един технически въпрос. Парламента ще отиде с 15 членна делегация в Канкун, официална делегация. Знам, че Европа поема големи ангажименти. Има и други колеги, които желаят да пътуват. А, и мисля, че вие може да се погрижите за, за това а, избранниците на европейските народи да могат да участват в Канкун, а не да стоят пред заключени врати. И да ни осигурите достъп до а, помещението, в което ще се организира конференцията. Благодаря ви. Госпожа Макееван упомена етикетирането по отношение на енергийната ефективност и на пътническите превозни средства. Знам, че това е един доста сложен въпрос. В момента той се обсъжда и от комисията. Важно е от време на време да предприемаме и мерки, които са разбираеми и за потребителите. От гледна точка на потребителите има различни мнения във връзка с подобно етикетиране. Мисля, че с течение на времето трябва да вземем решение, което да е най-близо до гражданите. Попитахте дали трябва да имаме референтна година а, във връзка с а, така нареченото LULUCF. Има редица държави, сред които и Финландия, които изпитват затруднения в това отношение. Смятам, че трябва да застанем на единна позиция на ниво Европейски съюз и да очертаем компромис. Трябва да постигнем съвместимост между мерките предприемани на ниво Европейски съюз и позицията ни в световен мащаб. И така ще постигнем и споразумение за въпросната референтна година. Беше поставен и въпроса с субсидиите за добива на изкопаеми горива и по-точно за субсидиите за въглишната индустрия. Два въпроса бяха зададени във връзка с това. Тук има два аспекта. От една страна субсидиите, които се предоставят на въглишни мини, които не реализират никакви печалби. Позицията на комисията е, че размерът на тези субсидии трябва да бъде ограничен. Те не могат да бъдат предоставени до безкрай. Крайният срок ще бъде за нас 1 октомври 2014 година. Това е краят на нашия мандат. До края на мандата си ще работим по премахването на тези субсидии, така че да изчистим този проблем за следващата комисия. С субсидиите за въглишната индустрия има и със свързани редица правни въпроси. От екологическа гледна точка, както и от гледна точка на измененията в климата, е важно да се спази този крайен срок. 1 октомври 2014 година. Тогава трябва да се преустанови плащането на тези субсидии. Знам, че няма да е лесно в отделните региони. Трябва обаче да сме наясно, че има редица държави, които годишно на едно работно място изпла... за едно работно място изплащат субсидии в размер от 50 000 евро годишно. За това трябва да сме и последователни. Не можем просто да заявим, да нам, че ще намалим използването на изкопаеми горива и да изискваме това и от други държави, като Индонезия, например, при положение, че ние самите не можем да се справим с тази цел. Беше поставен и въпроса за това как ще се постигне економика с нулев размер на емисиите – Господин Флоренца зададе и въпроса за това как Европа може да застане на единна позиция в това отношение. Съдейки по разискванията между отделните държави и членки, то може да заключим, че не сме единни по отношение на подробностите. Но когато стигнем до масата на преговорите, трябва да изчистим тези дребни недоразумения и да следваме едно единно становище. В противен случай резултатът ще бъде подобен на този в Копенхаген. Поставихте и въпроса за последващите мерки, за това доколко Европейският съюз може да въздейства Комисията встъпи в длъжност преди около 8 месеца. Обсъдихме редица въпроси, свързани с намаляване на емисиите, с зелен данък. В редица области можем да изложим като аргументи мерки, свързани с интегриране на подобни действия, така че те да обхванат възможно най-много области. Беше зададен въпрос във връзка с енергийната ефективност. Знаете, че тя е част от портфолиото на господин Йотингер. Той ще представи своята стратегия за енергийна ефективност. Много е важно каква ще бъде и позицията на парламента във връзка с тази стратегия. Съгласна съм, че не правим достатъчно по отношение на научно-изследователската дейност а наистина 27-те държави членки могат да предприемат много активни действия и да постигнат много. Важно е да се провежда научно-изследователска дейност по отношение на измененията в климата и да се споделят резултатите от отделните държави членки. Бяха отправени 30 отделни препоръки в Бялата книга за енергийната ефективност и ние отделяме внимание на всяка една от тях и работим върху нея. Съгласна съм и с това, което казахте за взаимосвързаните парадигми в рамките на различните сектори. Попитахте ме и за морското дело, за това какво се предприема там. Не се предприемат достатъчно мерки и на международно ниво. Както комисията, така и парламентът заявиха, че ако не се предприемат достатъчни действия на международно равнище, то тогава ще трябва да се съсредоточим върху регионалните мерки. Това, което се случи а, миналата седмица, например, не беше особено окоръжаващо. В момента подготвяме мерки и нашата позиция спрямо отделните сектори, които са представлявани от Международната организация по морско дело. И ще отправим към тях ясно послание, че не са сами. Когато изготвяме стратегията за намаляване на емисиите до 2050 година, то трябва да се съсредоточим не само върху целите ни до 2020 година, а също така да заложим и параметри за 2030 година. Американците вече направиха това. На конференцията в Копенхаген те представиха своите цели за намаляване на емисиите до 2025 и 2030 година. Споменахте и възможността за предоставяне на изключителни компетенции на Европейския съюз в областта на политиката за борба с измененията на климата. Независимо от това обаче дали една или друга държава застава на определена позиция, трябва да се погрижим за това всичките 27 държави да отправят крайна сметка едно и също послание. Това е в основата на обсъжданията ни. Заявявала съм го вече неведнъж, особено по отношение на срещата в Канкун. Във връзка с ефективното използване на ресурсите, моят колега комисар Поточник работи активно по въпроса, ние си сътрудничим. Членувам също така и в комисията за постигане на устойчивост в световен мащаб, създадена от пред... генералния секретар на ООН. Обсъждаме с господин Поточник и възможностите за вземане предвид на проблемите на ефективното използване на ресурсите на ниво тази комисия. Обмисляме възможностите за предоставяне представене на предложения пред този форум, предложения във връзка с повишаване на енергийната ефективност и ефективността на използване на ресурсите. Имаме и срок за това до края на следващата година. По въпросите на председателя по отношение на CDM Ще спомена следното. Установено е двустранно сътрудничество на ниво експерти с Китай. Става дума за сътрудничество в областта на отделните сектори, както и в областта на пазарите. Предложих на китайския министър в края на април да се проведе среща, на която да се обсъдят тези въпроси. Мисля, че китайците обмислят да заложат цели за намаляване на въглеродните емисии на ниво отделни сектори и пазари в рамките на следващия си петгодишен план. Ще изискаме да се изработи по-стройна програма по отношение на CDM, програма, която е по-ясно ориентирана към секторите и по-малко бюрократична. Това е целта, която преследваме за периода до провеждането на конференцията в Канкун. Надявам се, че излъчената от Европейския парламент делегация, която ще участва на тази конференция, няма да има проблеми с акредитирането. Понякога обаче някои неща се оказват извън нашите компетенции и не можем да им въздействаме. но би трябвало и господин Бузек и господин Барозо да имат възможност да участват в този форум. Споменах, че е, са трудни разговорите в Чинчин. -чин. Ще изпитваме затруднения и в Канкун. но ако не постигнем успех в Канкун, то може да предприемем други опити в рамките на други форуми. Ако в Канкун обаче не постигнем значителен напредък, то тогава няма да е лесно да решим на кой форум да вземем това решение. Г20, Г8. Според мен е много важно всички участващи страни на различни нива, които имат ключов интерес в напредъка на международните преговори, да осъзнаят, че в Канкун трябва да запазим темпото, което сме развили до сега. И наистина, ако не постигнем напредък в Канкун, ще сме изправени пред огромен, огромен проблем, ако не знаем точно на кой друг форум ще можем да обсъдим тези въпроси. Светът очаква много от Канкун и трябва да направим всичко възможно да отговорим на неговите очаквания. Госпожо комисар, много ви благодаря за дебата. Е, мисля, че е, той беше много полезен. Видяхте колко е ангажиран Европейския парламент. Разбира се, ние ще ви подкрепим във вашата политика за опазване на климата, и в една наша резолюция ясно сме казали, че ООН не трябва да бъде рамката, в която трябва да се води дебата, а не някой друг е, форум. Защото след е, Копенхаген се зададе въпрос е, дали преговорите не трябва да се водят в друга, друга рамка. Нашият парламент е на мнение, че ООН не трябва да води преговорите за да може стъпка по стъпка да се постига напредък. Много ви благодарим. Ще се видим отново. Със сигурност ще се видим в Канкун. освен това, винаги сте поканени за диалог с нашата комисия. Много благодаря. Чао. Така, колеги, продължаваме по дневния ред. Следващата точка е четвърта. Въпросът с искане за устен отговор от Елена Оана Антонеско относно новите психоактивни вещества в Европейския съюз. Давам на колежката думата. Може би нека да изчакаме десетина секунди, докато а, пазителите на климата се успокоят или съответно излязат. Продължаваме по дневния ред. С така повече внимание към следващия оратор, предлагам да започвате. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на координаторите за подкрепата и за това, че моя въпрос е включен в дневния ред. Въпросът е много важен за мен и много съжалявам, че в залата не присъстват повече колеги, тъй като въпросът е наистина важен. Надявам се да имаме други възможности да говорим по тази тема. Днес искам да говоря с вас за един много важен и много тежък проблем за общественото здраве, който съществува в много страни членки. Ще взема за пример Румъния. В Румъния и други европейски държави междувременно съществуват така наречените Dream Shops, магазини за мечти, в които се предлагат химични субстанции, които представляват заместители на твърдите наркотици това с, като кокаин и други. Тези вещества се продават с етикети, на които е записано, че не се препоръчва употреба от е, хора. Така че това представляват наистина заместители на твърдите наркотици. В Румъния, според статистиката, има над половин милион а, е, а, е, наркомани, потребители на наркотици, което е огромна бройка. Най-често става дума за младежи между 14 и 23 години. А, броя на поступилите в клиники за лечение напоследък наистина се увеличи. Увеличи се също и броя на смъртните случаи. Продават се е, предимно е, билки, тръви с халюциногенно действие, е, които имат това халюциногенно е, действие поради химичните вещества, които съдържат. Които съдържат. И наред с халюциногените си съставки съдържат витамин D или Е. Някои от смесите съдържат и тежки метали. Някои от тези смеси се продават като естествени или под формата на свещи, соли за вана и така нататък. И а, в публичното пространство не се препоръчва употребата на тези вещества. Проблемът е обаче, че е, нещата не се проверяват, не се проверява какво се продава в опаковките. Всичко, което се знае е това, което е записано на опаковките. Някои психиатри смятат, е, че тези субстанции е, водят до по-голяма зависимост, отколкото хероина и кокаина и тази зависимост настъпва веднага. Е, това накара румънските власти да започнат кампания и да излязат с е, е, правителствено решение в кое, според което в списъка на забранените вещества са включени още 36 вещества. Това се случи от през февруари 2010, правния акт е в сила от април 2010 година. След това стана обаче ясно, че в списъка а, трябва да бъдат включени още допълнителни вещества, тъй като феномена много се е разраснал. В Румъния се внасят много вещества, които изобщо не са включени в закона тъй като съществуват десетки а, вещества и техни съединения. Мисля, че Румъния а, все пак е сред щастливите държави, тъй като е забелязала колко е тежък този феномен и колко широко се е разпространил. Други държави обаче знам, че имат подобни проблеми. Освен включването на въпросните вещества в списъците, властите на практика легално нищо не могат да направят от момента на пускане на веществата в употреба до момента, до който те бъдат включени в списъка на забранените вещества, те ще бъдат продавани на младежите и ще излагат на риск техния живот. Много от тези вещества се продават в интернет, за да не попаднат под забрана при продажба в магазините. Това прави контрола на феномена още по-труден и мисля, че ако не предприемем някакви мерки на европейско равнище, няма да можем да поемем контрол над феномена. Това е причината, поради която задавам този въпрос на комисията. И моят въпрос конкретно гласи следното. По какъв конкретен начин Феномен от употреба на психотропни вещества, а, по какъв начин може да се борим с този феномен и какво възнамерява комисията да направи? Благодаря на колегата Антонеско, казва председателя. Това е важна тема и голям проблем в много държави, най-вече за голяма група от младежи. Комисията сега има възможност да отговори госпожа Дана Спинат от отдела за наркотици а, и госпожа Мария Пиева от юридически отдел. Коя от вас ще започне? Госпожа Спинат, заповядайте. Thank you, Chairman, for... Благодаря, че ми давате думата. Аз наистина съм сама. Колегата ми от моето звено не можа да дойде на заседанието днес. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря на госпожа Антонеско за това, че повдига толкова е, важен, актуален въпрос. Новите наркотици и тяхното разпространение са тенденция през последните години и месеци. Този вид наркотици са нови те са синтетични или на основата на билки, които се използват особено по време на купони в Европейския съюз. Те се продават под най-различни наименования соли за баня или пък торове но всъщност е, идеята е да се използват от хора и те наистина се използват широко в Европейския съюз. Много са популярни, е, защото е, са и законно търгуеми, т.е. те могат да бъдат продавани съвсем законно. И тъй като са стока, която може да се купи съвсем законосъобразно в магазин, следователно хората считат, че са и безопасни. Добре, а, наистина законосъобразно ли е тяхната продажба? Можем да кажем, че а, не. Така стоят нещата. А, на практика те са напълно свободно е, продаваеми на пазара, но водят до много сериозни щети за хората. Следователно, всяка една държава може да въведе забрана върху подобни вещества. Държавите членки също така а, е, са длъжни да създават свои нормативни актове по отношение на самите магазини, магазини за мъчти, за трева или все едно как се наричат а, е, подобни магазини. И международните забрани не могат да имат е, ефект, ако все още е, гражданите могат просто да пропътуват известно разстояние и да си купят веществото от съседна държава. Следователно, трябва да има общ е, подход към подобни вещества. 387 от 2005 година дава възможност, това е решение, което дава възможност за обмен на информация по оценка на риска и контрол на нови психотропни вещества и Комисията ще направи продължение съвсем скоро в този смисъл относно как да се подходи към метадрона, който става все по-популярен в Европа. Той днес е забранен в 14 държави членки. Доклада, който е подготвен от Лисабонската Европейска агенция по наркотичните вещества сочи, че употребата на това вещество води до тежки последици за здравето на хората. Освен това се оценява и изпълнението и прилагането в изпълнение на това решение на съвета. Ние започнахме оценката преди началото на лятото и очакваме в началото на 2011 година да приключи. След като получим резултатите, ще направим законодателно предложение за подобряване функционирането на този инструмент, за да можем да се справим с този бързо нарастващ пазар на наркотични вещества. Какво ще направи тази оценка? Първо, ще разгледа нормативната уредба за решението, което е инструмент на третия стълб на практика. Трябва да се адаптира с влизането в сила на Лисабонския договор. Разбира се, Европейския парламент ще има своята роля при взимане на решението възоснова на този, по отношение на този инструмент. По настоящем Европейския парламент няма такива правомощия по отношение законодателството от 2005 година. По процедурен ни аспект, свързан с решението обмен на информация между държавите членки до издаването на съвместни доклади при появата на нови а, наркотични вещества пред Европол и Лисабонската комисия за контрол на наркотичните вещества. А ще има също така и следващ етап за взимане на съответното решение. Ще видим какви са и колко подходящи са тези стъпки, също така и отдадените срокове за изпълнението на тези процедури. По-нататък. Начина по който може да се подходи към подобни психоактивни вещества и предвид а, факта колко динамичен е пазара, се повдигат въпроса само за едно вещество ли да се разглежда решението, дали за група вещества, а, ще се контролират или няма да се контролират. А, няма на практика междинни възможности. И освен това, искам да ви кажа, че всеки един нов инструмент ще следва принципите на европейското законодателство, което означава, че всеки нов инструмент ще трябва да се основава на научни доказателства и да има баланс по отношение здравето на гражданите и спазването на международните конвенции. Комисията проучва с какви възможности разполагаме в този смисъл и ще ви предоставим повече информация или сега, или по-късно, когато пожелате. Благодаря ви. Uh, Много благодаря за предоставения отговор. госпожо Антонеско, имате ли други бележки? Да, мулцумес, домнule președинте. Doresc съм мулцумес și я... Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Спинант за отговора. Радвам се да чуя че е, комисията ще е, разгледа още веднъж директивата от 2005 и 2007 година. А, и ще подобри разпоредбите, които смятаме за недостатъчни. Ако искаме да действаме ефективно срещу тези явления, трябва да променим настоящото си поведение, защото са необходими нови мерки и нови действия. Онези продукти, които се продават като билки или като трева, стават все повече и по-разнообразни. Прибавят се все повече вещества, подобни на канабиса и риска за живота и здравето се увеличава. Въпросът, който трябва да си поставим, е свързан с създаването на разпоредби, които могат да отговорят на динамиката на тези явленията. Защото много вещества се продават като легални наркотици в интернет и които се представят като негодни за употреба от човека. Всичко това показва колко опасни са нещата пазара е глобализиран а, и това представлява ново предизвикателство за нас. И за това ние да противодействаме на феномена. А, едно непрекъснато подобряване и разширяване на списъка на забранените вещества не може да бъде подходящ отговор а, на а, явлението с оглед на това колко опасни са някои от веществата. Бих искала да изследвам този проблем в цялата му дълбочина и се надявам колегите ми в тази комисия да ме подкрепят в моите бъдещи действия, тъй като се касае за един наистина сериозен проблем. Феноменът се разраства в европейските страни и буди безпокойство. Благодаря, госпожа Антонеско, казва председателят вие ни показахте как изглеждат нещата в е, Румъния по отношение на този феномен. Е, в останалите страни нещата стоят по подобен начин. Младежите използват тези вещества, пазара на вещества е глобален и смятам, че Европейския съюз трябва е, с колективни усилия да противодейства на този феномен. Благодаря на госпожа Спинарт темата за отговора. Благодаря ви, че включихте темата в официалния ни дневен ред и ще видим как ще можем да ви подкрепим с последващи стъпки и дейности. Госпожо Спинерт, искате ли да кажете още нещо или всичко вече се каза? Благодаря за възможността да дам отговор на допълнително поставените въпроси. Процедурата по ограничаване разпространението на тези наркотични вещества един от основните въпроси, върху който ще се спрем. Госпожа Антонеско посочи, че може да бъдат наложени индивидуални забрани, което ще отнеме доста време. Ако една от субстанциите бъде забранена днес, то тя утре може да бъде заместена от друга, която е много подобна като химически състав и действие. За това ще проучим възможностите за налагане на забрана върху групи от вещества, а не отделни такива. Както вече упоменаха, 14 държави членки вече са наложили забрана върху употребата на метадрон. През идната седмица комисията ще обсъди възможностите за справяне с този проблем. Но нямаме а, научно основание за вземане на подобни бързи решения за забрана изправени сме пред много сложни въпроси. Намирането на отговор също е сложно. Надявам се, че ще можем да ви представим резултати в течение на идната година. Благодаря, госпожо Спинер, и пожелавам ви и успех в вашето начинание, което е толкова важно. Приключваме с тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата Номер 5. Европейските економически сметки за околната среда. Това е доклад, за който отговаря председателя. Е, с голяма радост работих по този доклад, е, тъй като и това е тема, която ще има значение и в бъдеще. Е, важно е да се знае, как се осъществява екологичната политика в Европейския съюз и страните членки, дали тя е успешна или е, не. Разполагаме с всякакви статистически данни за економическото развитие, но имаме голяма липса на данни по отношение на опазването на околната среда. Затова ние извънредно много се радваме, че комисията по инициативата да излезе с законодателно предложение за, за съставане на економически сметки за околната среда, както се наричат те. Съществуват събрани статистически данни в някои сегменти. Страните членки могат да изпращат на доброволни начала тези данни на Евростат по време на кризата наблюдавахме една тенденция за ограничаване или за спиране събирането на тези данни, на което комисията отговори с законопроект, за да направи тяхното събиране задължително, тъй като ние имаме нужда от такива данни. Проекта на комисията се отнася до три модула. Сметки за емисии във въздуха, второ сметки за екологични данъци и трето е, сметки е, за материалните потоци. Аз е, водих редица разговори е, с институциите, които се занимават с този въпрос, включително и на национално равнище. И смятам, че е, броя на тези модули трябва да бъде увеличен. Тези три модула представляват добро начало, но не са е, достатъчни и аз предлагам да се включат други модули, като например водата, субсидиите за околна среда и по-нататък и други, и те да бъдат включени в периодичните доклади, за да можем да е, получим цялостна картина. Важно е да обхванем не само използваните материали, но и неизползваните материали. Тоест, това са едни материални потоци, които остават неизползвани, примерно прилова в е, риболова. или неизползваните неметални материали. Е, нямаме данни за тези материали, а те също е, би трябвало да бъдат част от една цялостна сметка. Е, и аз бих е, отворил вратичката тук е, и бих ги включил на доброволни начала в общата економическа сметка. И то не за друго, защото събирането на тези данни би могло да причини много разходи на време и усилия за тези сметки. Но важно е също така и нашите граждани да разберат за това. Ние знаем за брутния вътрешен продукт е, данни, за който се е, съобщава, дали той е процент и половина или повече. Знаете, че има реакции от страна на е, обществеността, но не знаем каква е сметката за околната среда, дали тя е положителна или отрицателна, а данните би трябвало да се публикуват съвместно с данните за брутния вътрешен продукт. След три години, за да види дали нещата работят, комисията трябва да излезе с доклад от проверката на събраните данни. Т.е. комисията трябва да докладва на всеки три години и да прави предложение за подобряване на инструментариума, с който разполагаме. Това е в най-общи линии доклада, който ви представям. А, имаме си докладчици в сянка, доколкото те а, присъстват. Катрин Су иска думата. Заповядайте. Merci, monsieur le président. Donc, pas grand chose à dire, je voulais simplement... Благодаря. Няма много какво да кажа, но искам да ви поздравя за хубавия доклад. Не виждам за необходимост да предлагам предложения за изменения. Мисля, че тези, които вие предлагате, са а, смислени и не виждам какво може да се промени. Благодаря. Всеки един докладчик много обича да чуе е, това. Я да видим другите докладчици какво мислят. Аз не съм докладчик в Сянка. Не знам кой от нашата политическа група, но аз съм малко критично настроен към това, което представихте. Предложенията, които правите ви, се основават на предложеното от комисията. Приемам това като информация. Т.е. взето е предложението на комисията и са направени съответните изводи и предложения за изменения. Аз се питам обаче какво ще ни донесе всичко това, ако по този начин събираме информация и създадем десетки бюрократични служби, които събират информацията. Какви изводи ще си направят? Ние какви изводи ще си направим от това? Аз съм докладчик по темата Отвъд БВП, където темата отново се намесва. Аз по-скоро пледирам за по-малко параметри, които да се мерят, параметри обаче, които да ни дават повече информация. Примерно, параметри за чистотата на въздуха, параметри за чистотата на водата, с каквито вече разполагаме и държавите членки са задължени да ги събират. Страните членки го правят и наблюдаваме едно развитие за опазване чистотата на въздуха, водата и здравето по начин, по който то не е съществувало до сега. Какво искаме да постигнем, ако събираме данните, които вие предлагате? мисля, че трябва да си направим една друга сметка, която да бъде разглеждана с отрицателен знак. Какво щеше да стане, ако нашите разпоредби не бяха толкова строги? Как щеше да се развие тогава брутния вътрешен продукт? Или а, какво трябва да направи, какви инвестиции трябва да направи промишлеността, за да осъществи това, което ние предлагаме. Това са въпроси, които непрекъснато излизат на дневен ред е, в е, обществеността и когато човек пътува в дадена държава, е, бива конфронтиран точно с тези въпроси. Ако само събираме данни и си казвам, вижте колко са лоши нещата, всъщност трябва да направим разпоредбите още по-строги и така нататък, според мен такъв един подход би бил погрешен. Ако събираме данните, за да направим а, отделните страни членки сравними и да видим кой не изпълнява строгите разпоредби, тогава да, мога да разбера, защото все още в Европа съществуват твърде големи различия и твърде много неща, за които казваме, нека, нека да се решава Европейския съюз как, каквото си иска, ние ще правим каквото намерим за добре. Аз просто искам да ви предупредя и да ви предпазя от обсъждане на това да се включат още повече и още повече параметри. Благодаря, колега Шнелхарт. Ще ви кажа малко по този въпрос. Господин Арсенис. Much, uh, Искам да ви поздравя за много добрия доклад. Много ми харесва осмо изменение за разработването на модули и специално сметките за горите – и за водите. Само две неща, които следва да се добавят към приложение трето. Изглежда няма достатъчно разпоредби по отношение събирането на водата. Мисля, че това ще е подходящо да попадне именно в трето а, приложение по смисъла на директивата за водата. Е, липсва също така и а, е, темата за запасите. Рибните запаси също могат да бъдат включени в трето приложение. Говорим за е, принципа на трите С на английски, но от конвенцията се изисква да приложим нужните мерки. Освен това, държавите членки вече е, предоставят своите данни, което може да бъде включено пак в приложение, тук в случая 4. Казваме, че по-късно ще ги включим. Защо на този етап не бъдат включени? Ja, vielen Dank. Äh, благодаря. Сега ще дам думата. Ще дам думата на комисията, а, за да ни каже какво правим, защо го правим. Давам думата на господин Диас Муньо Капеса. Правилно ли ви дадох думата или първо да дам думата на Евростат? Господин Диас Муньос. Благодаря за това, че дадохте възможност на комисията да представи предложението за регламент пред вашата комисия. Нека първо се спра върху някои от поставените до този момент въпроси. След това ще направя изложение по предложените от докладчика изменения. Що се отнася до предисторията на това предложение за регламент, то мога да кажа следното. На ниво Евростат работим върху разработването на економически сметки за околната среда от няколко години насам. Провели сме редица пилотни проучвания, изготвили сме и методология, която да даде възможност на държавите членки да предоставят подобни данни. Работихме и по изготвянето на стратегия, която бе одобрена през 2008 година. В рамките на тази стратегия бяха залегнали редица стъпки по практическото прилагане на економическите сметки по трите модула, представени от докладчика, а именно емисиите във въздуха, субсидиите за околна среда и сметките за материалните потоци, вече е постигнат значителен напредък. Подобни данни се предоставят на доброволни начала от държавите членки. Има обаче и редица трудности във връзка с осигуряването на подкрепа на държавите членки за настоящото предложение за регламент. Успяхме обаче да се справим с тези затруднения. Към момента дискусията протича без особени проблеми и не очакваме и в бъдеще да се сблъскаме с такива. По значението на економическите сметки за околната среда и потенциала на тези сметки във връзка с оценката на въздействието на економиката върху околната среда, мога да ви дам следния пример. Европейският съюз вече от няколко години насам прилага системата за представене на национални економически сметки. Економическите сметки за околната среда всъщност обвързват економическата дейност с нейното въздействие върху околната среда. По този начин имаме възможност да разгледаме различни аспекти от економическите сметки за околната среда, например за замърсяването на въздуха и да ги обвържем с поведението на потребителите. Така можем да вземем предвид и аспекта потребители като причинители на въглеродни емисии. Ето такива анализи имаме възможност да извършваме, обвързвайки економическите сметки за околната среда с економическите отчети на отделните държави членки. Ето защо са от значение и подобни сметки за околната среда. Така ще можем да направим по-обстоен анализ както на економическо ниво, така и на ниво околна среда. Подобен по-задълбочен анализ е в основата на интереса, който проявяваме към економическите сметки за околната среда. Към момента ресурсите в държавите членки са доста ограничени. Затова не можем да създадем цялостен подход на използване на економически сметки за околната среда. Можем да го въведем единствено постепенно. Подходът също така предвид оскъдните ресурси трябва да се основава и на доброволния принцип при предоставянето на данни. Сега ще се спра върху предложенията за изменения, внесени от докладчика. Едното от тях е изменение номер 8. Що се отнася до това изменение, напълно приемаме, че трите модула, представени в доклада, са част от стратегията, която бе приета от националните статистически служби, както казах, през 2008 година. Постигнахме споразумение по тези три модула. Смятаме обаче, че за да ги включим в нормативната уредба на регламента, ще трябва да преодолеем съпротивата на държавите членки. Трябва да постигнем съгласуване, хармонизиране на плана на Европейската комисия с становищата на държавите членки, за да можем да включим тези три модула и в преамбюла на нормативния текст. Второ, ще се спра върху предложение за изменение номер 9. Както вече споменах, провеждаме пилотни проучвания във връзка с прибавенето на нови модули. Възнамеряваме да продължаваме да поставяме акцента върху сектора на екологичните услуги, за да можем да включим в регламента и разпоредби за пилотните проучвания, то отново ще трябва да постигнем споразумение с държавите членки. И смятам, че можем в преамбюла отново да включим текст за стратегията, която смятаме да приложим в бъдеще. Това ще бъде достатъчно. И в заключение смятаме, че е важно скоро да бъде прият въпросният регламент. Трябва да разработим нормативна рамка за предоставянето на данни по економическите сметки за околната среда. Äh, благодаря на господин благодаря на господин Диас Мунио. Извинявайте, че първоначално ви обърках е, името. Е, тъй като тук имаме повече представители на Евростат. Е, много ви благодаря за работата, която сте свършили на доброволни начала. Е, колегата Шнехарт има допълнителен въпрос. Мисля, че събирането на тези данни ще има един допълнителен ефект и ще знаем какво се случва в отделните страни членки. То няма да е само цел. Просто искаме да знаем дали нашата екологична политика постига някакви успехи или ние само така си мислим. защото знаем, че все повече увеличаваме глобите за надвишаване на емисиите и така нататък. И нямаме достатъчно данни, с които да оценим какво се случва след това. По отношение на въпроса на господин Арсенис, ще проверя Казаха ми обаче току-що, че тези данни за водата и емисиите вече са включени в програмата на комисията, така че при мене, ще, е, при мене се изискват още веднъж в 3А. Колегата Шнелхарт има въпрос. По отношение на това, което ме притеснява в цялата тази история, че ние отново ще събираме някакви данни, които най-вероятно ще се използват при определяне на финансирането за 2014-2015 година. Т.е. че ще събираме данни за нови параметри, за да можем уж да постигнем някаква справедливост в разпределението на финансите. Това според мен е много опасно, защото в тези кратко кратки срокове не можем да съберем съобхватни данни. Ако вземем сега един ветрен генератор, а, има хора, които казват, един ветрен генератор трябва да работи 10 години, за да произведе енергията, определ... а, използвана за неговото производство, след което трябва да бъде ремонтирано и така нататък. Така че това е един такъв сизифовски труд, който трябва да хвърлят страните членки с целта да е, пестим ресурсите, да използваме възобновяеми енергийни източници. Можем да си правим всякакви економически сметки, но за мен е си чисто разхищение на време и, на време и ресурси, събирането на всички тези данни. Това си е мое мнение. Нека председател да ме убеди в противното. Добре, ще се опитам, колега, казва председателя. Казва председателя. а, няма нужда да се събират всички данни, защото, примерно, за, а, защото с економическите данни вече разполагаме. А, с екологични данни не разполагаме. Смисъл на това начинание е да се създаде една основа, на която да се измерва успех или неуспеха на нашата политика, за да можем а, да действаме целенасочено. По отношение на това, което каза господин Диас Муньо, добре, Моето предложение за изменение 8 предлага и допълнителни модули записано е на първо време да се разработят следните модули. Не пише до 2013 или 2014 година. Просто това е едно изборяване на модулите, които ни се струват подходящи. Имам още едно изменение 11, в което казваме, че 5 години след влизане в сила на регламента, комисията ще изготви доклад за приложението на регламента и ще направи предложения за подобрение. Тоест това е една рамка, която не изчерпва всички възможности. В въпросния доклад ще се каже какво се е получило добре и какво не е проработило. Критон, имаш думата. Uh, Отново, всичко това не е важно. Наистина искам да подчертая, доклада е много добър. Споменяват, споменават се емисии в приложение едно. А пък аз искам разпоредби да има за разбиване на емисиите. Това, което се изисква е и от конвенцията. По същия начин стоят нещата и с водата 3А ново член. Що ще се разработва? Споменавам само в изказването си, че трябва да имаме разпоредби за събираме на данни за водата, конкретно, отделно всичко останало. Бих искал да навлизаме и в по-големи подробности, когато това е възможно, но докладът е много-много добър. Благодаря ви. Данни за водите. Събираме ли данни в рамките на директивата за водите, господин Диас Муньо? Yeah, on the, on, on... По отношение на водите, се събира информация по силата на директивата. Планираме обаче в бъдеще и разработването на модули за представене на економически сметки за водите. Те ще допринесат за предоставянето на информация на регионално равнище – тази информация не е залегнала в нормативната уредба в момента. В момента, както казах, директивата предвижда предоставянето на информация, която се събира от Европейските агенции за околната среда и от Евростата. И точно тази, тези данни желаем да бъдат включени в приложението. Eh, Въпросът е дали да включим именно тези данни за водата. Това ще бъде много трудно по-настоящем, защото ще се получи дисбаланс в цялата система. Няма да бъде възможно, нито е желано да се направи на този етап това. Yeah, well, just to my colleagues, uh, tell... Колегите ми казват, че ние планираме да има сметки за водата, а пробираме системата и искаме това да стане, но не точно в тези модули, защото ще наруши баланс. Госпожа Кондолевска работи по данните за водите. От методологична гледна точка, водата е толкова важна, че ако я сравним с останалите потоци от материали, наистина ще обладае цялата таблица. Просто ще получим една огромна информация за водата, а за останалите материали ще бъде наистина толкова малка частта, че няма как да може да се направи анализ, сравним анализ. Следователно, в Евростат ние мислим, че за водата трябва да има отделна сметка. Да не е част от сметката материални потоци. Наистина сме съгласни с вас, че водата не трябва да бъде изоставана и именно на това основание сме убедени, че по-настоящем не сме готови да се включи именно в този вариант модули. Ще използваме именно тези данни, които са част от директивата, рамковата директива за водите. Това мога да ви кажа за водата. Също, по отношение на емисиите мога да отговоря. Логиката на сметките е именно да се получи разбивка по стопанска дейност. Така че не ги различаваме по начина, който те се структурират възоснова източника. Затова а, и инвентара замърсяване въздух и сметка не са в този смисъл свързани. Не става въпрос за, например, изгаряне на гориво, източник съответно на замърсяването. Обаче взимаме транспорт в селско стопанство, селско, е, транспорт в производството, е, транспорт в минна дейност и така нататък. Всичко това минава под рубрика транспорт, а в сметката ще бъдат разпределени зависимо от стопанската дейност, защото целта на сметката е именно да се свържат тези данни с економическите и няма да се прави диференциране на основа източник. Самата логика на подредба на нещата е различна. Благодаря. Благодаря много. Господин Флоренц има думата. Аз искам да се изкажа много положително по отношение на усилията на комисията. Всичко това е много хубаво, но за какво ни е всичко това, ако страните не е, изпълняват своите задължения по отделните директиви? например по директивата за водите или за електрическо електронно оборудване. Имаме 3-4 страни членки от старите страни членки, от основателките на Съюза, които перманентно не предоставят своите данни. Не само, че не ги предоставят, но не ги и събират. Затова днес по изключение подкрепям комисията и казвам, че комисията трябва да има по-голямо право на достъп до данните, за да може в последствие ние да съберем е, статистиката, която ни е необходима да проверим дали работи нашата политика. Мисля, че е, директивата за трите Е за електрическо и електронно оборудване изобщо не работи в някои страни членки. Тя просто не се прилага, не се събират данни, комисията няма достъп до данните не може да подаде жалба срещу никого и трябва съвсем ясно да, да кажем а, с какви инструменти, по какъв начин комисията може да вземе данните, които са необходими. А, ние сме създали множество много добри директиви, а, а страните нищо не правят с, с, с тези директиви. Примерно рамката директива за отпадъците. Просто директивите не се прилагат. Как излежат нещата по отношение на данните, които предоставят старите страни членки и новите страни членки? Вие получавате ли данните, които искате или с пропуски? Когато има нормативен акт, който се съставя възоснова на статистически данни, обикновено ние получаваме данните, които изискваме. И е, разбира се, държавите членки получават е, един преходен период – когато обаче той изтече, необходимо е да протече процедура на мониторинг. Тогава се извършва и а, с, контакт между нас и държавите членки и ако не получаваме нормално в обичайното време и срокове данните, ние съответно изпращаме оплакване. Това обикновено има своите последствия. В противен случай се завежда е, дело пред е, съда на европейските общности. Обикновено се изпраща изпраща писмо предупреждение преди този етап на представителството на съответната държава, която не е спазила срока или начина по който се изисква събирането на данните. По-настоящем е, е, се работи на доброволен принцип. Ако всичко обаче се работи, 2011 година влезе в сила, тогава ще имаме две годишен преходен период. Очакваме много малко дерогации по отношение прилагането на този акт и след 2011 година. Данните ще се получават е, е, от Евростат по е, съответно разписания начин от държавите членки, както като количество, така и качество. Okay, thank you very much. Много благодаря. Благодаря, че дойдохте. Сега вероятно ще можете да се върнете обратно в Люксембург, където работите. Всичко добро ви желая. Deadline for amendments is 13 yes. срок за внасяне на изменете 10 октомври ще се гласува на 9 ноември. Преминаваме към точка 6. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз. План за действие в областта на ХБРЯ. Докладчик е Кати Катамара Лиотард. Благодаря, господин Лайнен. Благодаря, че е, изрекохте пълното заглавие на е, доклада. Опитала съм се да направя предложение за наистина за подобряване на сигурността в Европейския съюз. Ще работя за хъбара я, за да бъда по-кратка. Темата е подходяща за дебат във връзка с темата за разпространението на ядрени материали, но тук за нашата комисия аз съм се съсредоточила върху общественото и ядреното, общественото здраве и ядрената безопасност. другите аспекти на темата ще се ги спестим. Първо искам да приветствам това, че комисията изобщо проявява интерес към темата за сигурността в Европейския съюз и смятам, че по принцип отговорността за ХБРЯ е на страните членки, но по-тясното сътрудничество и координацията най-вече са задължително необходими. Казвам го за това, защото замърсяванията не се спират на границите наблюдавахме напоследък, че е, е, пари за купуването, да кажем, на вакцини срещу свинския гръб, е, грип, е, се изразходиха много излишни средства е, заради некоординираните действия. Ако имаше координация, вакцините можеха да се използват много по-гъвкаво. От 2006 година съществува съвместен подход по отношение на болестите по животните. За съжаление, за болест, е, човешките болести все още няма такъв е, подход. Е, за да предотвратим разпространението на замърсяванията, ни е необходимо координиране между медицинските служби а, и е, съвместни действия. Поздравявам това, че в предложението на комисията превенцията заема централно място. Превенцията е нещо много хубаво. И аз смятам, че винаги трябва да се опитваме на първо място да предотвратяваме замърсяванията и е, епидемията. Важни обаче също така са и реакцията и действията е, в момента, в е, който е, епидемията стане факт. В момента, в който открием огнище на дадено заболяване, като например на антракс, то, т.е. тогава, когато замърсяването вече е станало факт и се е разпространило, а, са минали вече няколко дни от възникването на огнището. Затова аз предлагам да се създадат планове за действия за подобни случаи. Множество вещества замърсяват почвата и водите. мисля, че много внимателно трябва да проучим а, и да, а, да, да видим как, какви планове за действие трябва да а, изготвяме, за да можем колкото може по-бързо да отстраним замърсяването от почвите и водите. Тоест трябва да действаме на време. Необходими са ни и планове за това какво ще стане, когато а, дадено замърсяване на водите и храните а, стане факт. Тоест трябва да разполагаме с а, а, запаси от храни и информация за хората, за това как, с какво могат да се хранят и с какво не а, трябват ни планове за действие в транспортните мрежи, които са предпочитана цел а, на терористи. Трябва добре да координираме своите действия а, по отношение на транспортните мрежи. Освен това, транспортните служби също трябва да започнат да работят по-добре заедно. Същото се отнася и за здравните органи. трябва да се обърне много по-голямо внимание на определени групи от населението деца, възрастни, които се нуждаят от по-специално медицинско обслужване, е, за да не трябва да се редат на опашка в е, подобни случаи. Ако колегите имат други идеи, с удоволствие ще разменя мнение с тях. Благодаря, госпожо Лилтар. Думата има Крис Дейвис. Благодаря. Ще изложа някои коментари от името на моя колега, господин Джаяс, който не е днес тук сред нас. Той ме помоли да поздравя докладчика за този добре балансиран, подробен доклад във връзка с рисковете за здравето при химическа, биологична, радиологична или ядрена атака – Признава се необходимостта от действия на ниво Европейски съюз, както и координираните действия като подходящ механизъм за справяне с проблема. При възникването на подобни инциденти трябва да сме по-добре подготвени, трябва да разполагаме с ефективни механизми за реакция, така че да се справим с инцидентите на възможно най-ранен етап. Колегата ми преди всичко приветства отбелязаното в доклада некоординирано свръхинвестиране в ваксини при избухването на епидемия на вируса АХ1N1. Той смята също така, че Европейският парламент трябва да проведе разследване във връзка с разходите по набавянето на тези вакцини. Това разследване трябва да се извърши от Комисията по бюджетен контрол. Благодаря. Господин Проди, имате думата. Благодаря. На колега в качеството си на докладчик в Сянка от политическата група на социалистите, първо искам да благодаря на докладчика за много подробния доклад. По една точка обаче докладчикът прекалено много поставя акцента върху биологичните рискове, без обаче да обръща внимание върху други. Имам предвид атомните електроцентрали, например – при тях съществува опасност от изтичане на радиоактивни вещества, които биха изложили на опасност здравето на населението. Във връзка с радиологичните и биологичните рискове, позволете ми да припомня следното – или по-скоро да добавя нещо във връзка с ваксините, особено що се отнася до свинския грип. Но не се очудвам, че така се получи с ваксините. Явно не разполагахме с достатъчно информация. на този етап нямахме достатъчно информация за мащабите на проблема, не можехме достатъчно бързо да извършим оценка на риска. Според мен, трябва да си извлечем поуки от това, което се случи в миналото. Например, по отношение на обеззаразяването на почвите или във връзка с изграждането на инфраструктура за обеззаразяване на съоръжения, които са замърсени по химически, биологичен или радиологичен път. Трябва да сме добре подготвени за предприемане на такива мерки. И тази подготовка трябва да протича целенасочено в зависимост от индивидуалния риск. Благодаря ви, госпожа Оконайте. ponė Liotart su jos parengta nuomonė ir pasiūlymai. Благодаря, господин председател. Приветствам госпожа Лиотард. Благодаря и за становището във връзка с Хабарая на ниво Европейски съюз. Превенцията зависи от отделните държави членки. Но трябва обаче да излезем с общо становище във връзка с това. Изготвеният от комисията документ е първата стъпка в тази посока. Живеем в нестабилни времена, изправени сме пред множество рискове, които се дължат на небрежност от страна на хората. Понякога обаче рисковете са свързани и с умишлени действия от страна на определени лица. Трябва да предотвратим възникването на подобни рискове не само в държавите членки на Европейския съюз, но и в други държави по света. В моята страна, например, в Литва, въпросът, свързан с Хабарая, е особено актуален. Това е така, защото в Литва съществуват редица рискове, свързани, например, с остатъци от химически оръжия на дъното на Балтийско море. Запланувано е също така и изграждането на две атомни електроцентрали. Опасностите са свързани с редица други области и планове. по отношение на използването на съвременните технологии. Принципът, който трябва да следваме е повишаване нивото на сигурност. Във връзка с това съм съгласна с господин Проди, който говори за биологичното замърсяване, за разпространението на различни заболявания. Трябва да включим и други аспекти. Това, което ми липсва в съобщението на комисията, е становище относно преглед на настоящата ситуация – и това какви недостатъци по отношение на сигурността съществуват в момента. Трябва да сме достатъчно гъвкави, за да се приспособим към съвременните технологии и същевременно да предотвратим терористични актове. Въвеждането на нови стандарти в областта на сигурността ще допринесе за нейното повишаване. Не трябва обаче да предприемаме подобни действия за сметка на увеличаване на бюрокрацията и административната тежест. Във връзка с това смятам да представя конкретни предложения. Мисля, че трябва да продължим с размяната на мнения и да представим предложения на комисията в тази посока. La commission euh, souhaite intervenir. Yes, thank you very much. My name is Комисията. Благодаря. Аз представлявам Генерална дирекция вътрешни работи. Това е всъщност координатор, дирекция координатор по тези въпроси. Естествено, плана за действие е по-всеобхватен и обхваща повече от една дирекция. Имам а, няколко стъпителни бележки по повдигнатите въпроси. С голям интерес проследих дискусията. Бих желала да кажа, може би, най-важното, а именно необходимо да се осъзнае зоната на отговорност от страна на държавите членки и винаги трябва да имаме принципа на субсидиарност предвид, когато правим съответните бележки, защото това всъщност е и целта на превентивната дейност. По всички тези въпроси, свързани с обеззаразяване, готовност, противомерки, всъщност всичко това е включено в плана за действие. А изпълнението е от страна на държавите членки с подкрепата на комисията. Ние сега започваме дискусия с държавите членки а, относно конкретните стъпки за изпълнение. Така че ще се повдигнат всички тези въпроси и ще изслушаме и, а, разбира се, бележките на държавите членки. По отношение включването на новите технологии и преразглеждане на плана на действие, мога да кажа, че ние също осъзнаваме този факт и поради тази причина планът за действие съдържа именно приоритети, насочено към научно-развойната дейност, за да можем да проучим какви са рисковете а, и какви биха могли да бъдат съответните противодействия и действия. Това също е в ход на изпълнение. Друго важно нещо, което не бива да пропускам, е, че комисията, е, от комисията се изиска да подготви доклад за изпълнение по плана за действие за 2011 година, така че всички е, аспекти, свързани с изпълнението, ще бъдат разгледани там. Благодаря ви. Благодаря. Председателката, желаете ли да вземете думата госпожа Зиота? Съвсем накратко. Искам да благодаря на всички колеги за бележките. Ако колежката от Латвия има да направи допълнение относно ядрените замърсявания. С удоволствие ще ги приема. Със сигурност трябва да говорим по този въпрос. Господин Проди каза, че доклада прекалено много се концентрира върху биологичните замърсявания и по-малко по другите тип видове замърсявания. Това не беше целта ми. Това, което предлагам, всъщност се отнася до всички видове атаки, които биха могли да се срещнат. Ако докладът твърде много е съсредоточен върху биологичните замърсявания, може би тази грешка може да се поправи с някои изменения и колегите могат да ми помогнат. Точно така, срока за внасяне на измененията 11 е октомври 12 часа по новия метод на 9 ноември ще гласуваме, а на пленарно заседание ще гласуваме през декември 2010. Сега минаваме към последната точка от дневния ред доброволни споразумения за партньорство между Европейския съюз и Камерун и Европейския съюз и Република Конго относно прилагането законодателство в областта на горите. Първо ще дам думата на господин Филип Микос от комисията. Представете ни нещата. Благодаря, госпожо председател. Към момента Комисията води преговори за сключване на доброволни споразумения за партньорство с редица развиващи се страни. Целта ми е днес е да ви представям актуалната ситуация, като поставя акцента върху Камерун и Република Конго. Планът за действие, прият през 2003 през 2005 година бе последван от регламента ФЛЕКТ. Миналия ноември а, бяха ратифицирани споразумения с Гана. Междувременно Редица други държави се обърнаха към комисията с искане за започване на преговори. Сред тях са Малайзия, Индонезия, Централна Африканската република, Либерия и Габон. Скоро ще бъдат започнати преговори и с Демократична република Конго, с Виетнам, Водят се разговори за започване на такива преговори и с Гвиан. Както виждате, редица държави са се обърнали към комисията с искане за започване на преговори и процесът по стартирането им вече тече. Каква е целта на подобни споразумения? Тя е простичка. Държавите страни по споразуменията при изнасянето на дървен материал към Европейския съюз трябва да представят документ, който да удостоверява законосъобразността на износа. Трябва да се удостовери също така законосъобразността на дърводобива както и законосъобразността на производството на изделия от дървен материал и на търговията с тях. Това е целта на подобни споразумения, но процесът, който стои зад тях е доста сложен. Мога да ги опиша на три нива. Законосъобразността като такава, търговията, и също така правителствените а, мерки, мерките по управление, които са свързани с а, тези споразумения. Що се отнася до законосъобразността, тя трябва да се установи по отношение на дърводобива, по отношение на продажбата, на износа и преработката на дървения материал. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид при установяването на законосъобразността на целия процес. Търговията също, разбира се, е особено сложен въпрос. Това е така, защото става дума не просто за износ от трета държава към Европейския съюз. Нерядко Дървеният материал се изнася в държава, където се подлага на преработка. Част от него се изнася към една държава, а останалата част към друга. Ето защо е важно да се проследи потока на търговия, за да се установят и евентуални нередности. По снабдителната верига се генерира добавена стойност до получаването на крайния продукт. Този процес също се взема предвид по отношение на износа. И на трето място споменах управлението. Този процес е много сложен, тъй като може да се разглежда както на национално, така и на местно ниво. Той е свързан с участието на местното население в процеса на вземането на решения, с системата на правоприлагане, така че да се гарантира и законността на целия процес. Тези доброволни споразумения са резултат от преговори и разговори по редица въпроси, които са строго индивидуални за всяка отделна държава, въпреки че темите на преговорите са едни и същи. Така, например, проблемът за собствеността на земята се разисква с всяка държава, но Конкретната ситуация е различна в различните страни. Затова трябва да приложим подход, който е целесъобразен за отделните държави, взема предвид конкретната ситуация в тях, както и различните заинтересовани лица на национално ниво. Смятам, че едно от основните предимства на подобни преговори за сключване на доброволни споразумения е обсъждането на национално ниво, което се провежда между различните заинтересовани лица. Заинтересованите лица встъпват в преговори с Европейския съюз. С заинтересовани лица и групи имам предвид не само частния сектор, но и гражданското общество и представители на местното население. Имам предвид всички заинтересовани лица и групи, които участват в процеса на дърводобив и производство на изделия от дървен материал. Всяко доброволно споразумение е строго индивидуално, но всички те включват едни и същи елементи. Кои са те? Първо, трябва да се даде определение на законосъобразен продукт. Какви трябва да са изискванията, на които трябва да отговаря един продукт, за да е произведен законосъобразно. Тези изисквания са залегнали в националното законодателство, например в трудовото законодателство или нормативната рамка за собствеността върху земята, нормативната рамка за концесиите, Ако са спазени всички тези изисквания, то тогава ще се гарантира и законосъобразността на добива и производството. На второ място трябва да споменем и продуктите, които са предмет на подобни споразумения. Има минимален брой продукти, които могат да бъдат предмет на такива споразумения, но техният брой може да бъде увеличен. На трето място ще спомена проследяването на продукта или на дървения материал от мястото на добиване до дестинацията на износа. Трябва също така на определени интервали от време да се проверява и процеса на производство, така че да сме сигурни, че системата е ефективна. Трябва да вземем предвид и мерките за осигуряване на прозрачност. Преговорите сами по себе си са прозрачни, тъй като възможност за участие имат широк кръг от заинтересовани страни. Но условията, разбира се, са индивидуални в зависимост от количеството на изнесения материал и други обстоятелства. И накрая ще спомена съвместното споразумение за изпълнение между Европейския съюз и държавите, с които се сключват споразуменията. Съгласно това споразумение се извършва наблюдение върху спазване на условията в споразуменията. Националните законодателства до голяма степен се основават или трябва да се основават на устойчивото използване на горските ресурси, на дървения материал. И такова устойчиво използване въжи за всички държави, с които в момента водим преговори за доброволни споразумения. Преговорите никак не са лесни, обсъждат се редица деликатни въпроси, свързани с баланс на силите на национално равнище, както и с държавния суверенитет. Воденето на преговори винаги е предизвикателство. Преди всичко, процесът на преговаряне предполага и това, че на редица групи които по принцип нямат голяма възможност да участват в управлението на държавата, могат да участват в преговорите. По този начин те могат да прокарват своите цели и интереси. Това е един от страничните ефекти на процеса на водене на преговори, който е много важен. Важни са също така и връзките, които се установяват между коренното население, компетентните органи и държавните структури. Така се полага началото на нов вид взаимоотношения между различните участници в процеса на преговорите. Мисля, че този процес е също толкова важен, колкото и резултатът от преговорите. Доброволните споразумения за партньорство доказват, че търговията е много важен лост за осигуряване на участието на всички заинтересовани страни. Търговията е също така и важен фактор който дава възможност на правителствата да участват в партньорство с Европейския съюз, да преговарят на едно ниво с нас. Кои са основните предизвикателства, пред които сме изправени? Най-важното от тях е свързано с яснотата на нормативната рамка. Важно е да се подобрява структурата на нормативната рамка, Проблем представлява също така и въпросът свързан с устойчивостта. Защо? Защото участието в преговорите предполага и наблюдение върху законодателството и неговото устойчиво прилагане. При преговорите се установява диалог, който също е от изключително голямо значение. Диалогът е основен резултат. Системата за удостоверяване на законосъобразността, наред с осигуряване на прозрачност на информацията, както и на нейното адекватно разпространяване, може да окаже особено силно въздействие върху борбата с корупцията, корупцията много често е благоприятствана от така наречените сиви зони, от полулегална дейност. Според нас, доброволните споразумения за партньорство са основен инструмент за осигуряване на прозрачност, както и основен инструмент за разкриване на корупцията. И ще приключа с нещо много съществено. Успехът на доброволните споразумения за партньорство е виден и по това, че всички държави, с които преговаряме в момента, решиха да разширят приложното поле на споразуменията. С други думи, цялото количество дървен материал, което в момента се изнася от Гана или Конго, ще бъде предмет на система за проследяване и удостоверяване на законосъобразността. Това е важно, тъй като винаги има възможности за намиране на вратички в споразуменията. Но приветстваме това, че правителствата на държавите, с които водим преговори, се борят за повишаване на прозрачността по отношение на износа. Преговорите винаги са много съществено предизвикателство, но са също така и много обещаващ инструмент. Много е важно споразуменията да се изпълняват. Процесът не приключва единствено с воденето на преговори и подписването на споразуменията трябва да се постигне и ефективност, например при удостоверяване на законосъобразността. Благодаря, господин Никос. Арсенис, ще ви помоля да бъдете кратък, защото има много желащи да се изкажат. Ние малко пресрочихме времето също така и не искаме да злоупотребяваме стърпението търпението на преводачите. Господин Арсенис има думата. Благодаря. Първо, позволете да поздравя комисията. Ние обикновено доста критично сме настроени към споразумения, външни споразумения, но чудесно е, когато има възможност да се използват е, най-добрите практики. Когато контактуваме с е, по-славите си търговски партньори. Важно е наистина да се прилагат европейските ценности и принципа на достоинство да се спазва. Някои предложения. Тези държави използват споразуменията за друг вид търговия, свързан с горско стопанство, с други страни. Ние разполагаме с интересно средство, Ред Плюс. Това са а, плащания за системи, екосистеми. Основното е наистина принципа на участие и взаимодействие с всички заинтересовани участници Опитваме се да помогнем на общностите по места да се възползват от тези възможности по линията на флаг и екосистемите. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Крис Дейвис. Благодаря. Много благодаря за изказването на комисията. Високо го ценим. Имаме споразумение с три страни и първите лицензии се очаква 2011 година. Поздравявам а, това а, упражнение, но всъщност как могат да се а, обърнат практиките? Извинявайте, благодаря за всичко, което сте направил, но идеята за осигуряване на сътрудничество и споразумение с Конго, например, не мога да не бъда малко циничен, изказвайки всичко това, но това е фантазия. Как можем да гарантираме, че ще се спази иерархията в командването. Споразуменията е, за рибното стопанство, например. Ние имаме споразумения с е, правителства. Правителствата дават своите обещания, обаче след това е, тези обещания не биват спазвани, а пък парите заминават. Вие знаете по-добре от нас всичко това. Но как можете всъщност е, да преборите моят цинизъм, ако мога така да кажа, или скептицизъм в този смисъл. Ако възникнат съмнения, как ще можете да се намесите максимално бързо, за да може да гарантирате спазването на споразумението? Председателката. Благодаря ви. Няма други желаящи да вземат думата. Комисията имате думата. Моля ви, бъдете е, кратък. Благодаря. Ред плюс. Това е плащане, както и вие казахте, и принципа е различен на този инструмент. Ние мислим, че системата за управление е първата стъпка и първия елемент, т.е. правителството е наистина първата стъпка. Ако имате правилно управление на споразумението от самото начало и се спазва иерархията при е, провеждането, прилагането на споразумението, противен случай какво се прави? Е, в вашия случай какво се прави по смисъла на ред плюс спира се плащанията? Необходимо е, е, според нас, да се положат основите на устойчивото горско стопанство. Е, тези плащания за екосистемите може всъщност да, се подпом... да подпомогнат е, процеса, в... процеса на доброволните споразумения. Да, това е възможно. А финансирането по инструмента ред може да бъде всъщност е, една допълнителна стъпка, след като вече е отворено полето за преговори по отношение управление на споразумението. За корупцията и нивата на корупцията. Не става дума за изличаване на корупцията, а разкриване на корупцията. Ние мислим, че е, една система която добре е поставена, обмислена и се провежда правилно, всъщност ще разкрие корупцията. Това, вероятно, не непременно ще е наша отговорност, но гражданското общество, което е нашия силен партньор, със сигурност би могъл да се справи. Именно когато се окаже натиск тази посока а, на място в държавата – не може да се изкорени, вероятно, корупцията, но тя, подобна коруп... корупционна практика, вероятно може да се разкрие. И разбира се, съвместно с правителството и Комисията за съвместно изпълнение на споразумението ще следи за подобни практики. И в крайна сметка има и независим одит, който се прави и се очаква именно по този начин да се осъществи независимия мониторинг на системата. Няма перфектна система, но със сигурност ще може да се уточни как работи системата. Ще вярваме, че това е един много по-конструктивен, съзидателен начин за установяване на ангажимент от страна на правителството а, по отношение спазване на споразумение с нас. Това е конструктивен начин за изграждане на система, която спазва правната система. Председателката прекъсва оратора. Благодаря ви. Така приключваме срещата днес след обяд. Благодаря господин Еко за изключително интересния доклад. Наистина темата е много интересна. Утре в 9 часа продължаваме. Благодаря. Приятна вечер.